Ladies and gentlemen, good Добро утро! Добре дошли на следващото ни заседание. Днес ще обсъждаме сравнително различни разнообразни теми. Започваме с поредица от сходни теми, точка 10 до 13, които ще разискваме съвместно а именно рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение. По всички тези точки докладчик е колегата Брезина. Той има доста работа по различни досиета, които ще обсъдим сега. И ако нямате нищо против, ще дам думата на господин Брезина. Dear Mr. Chairman, uh, colleagues, Уважаеми господин председател, колеги, дами и господа, за мен е чест да ви представя законодателната програма за рамковата програма на Евроатом 2012-2013. Законодателният проект се състои от рамковата програма, конкретни програми за директни дейности, за съвместния център за изследване и правила за участие. Договора на Евроатом ограничава научните програми до 5 години. Съответното законодателство излиза от сила 2011 година. Затова сега предложенията за ново законодателство се формулират в цел, с цел да се подкрепи научно-изследователската дейност на стоящата финансова перспектива до 2013 година и в рамките на седма рамкова програма. Всички колеги, които следват политическите събития в някои страни, които е, решиха да намалят употребата на ядрена енергетика, искам да подчертая, че това законодателство се отнася само за научни изследвания, а не за използване на ядрената енергия като така. Проблемите в Фукушима трябва да ни дадат сериозен стимул да засилим нашите знания в това тази област, така че ние имаме повече нужда от е, научни изследвания и за ядрен синтез, и за ядрено разпадане, безопасност на ядрената среда, прилагане на ядрените технологии в медицинските изследвания, за нови терапии и така нататък. Всичко това са дейности, които трябва да продължат. И накрая много е важно да има общи научни изследвания и обучение в тази сфера, за да може да се развива и конкурентоспособността на Европа в тази област. Всички теми, които имат отношение към предлаганото законодателство, са свързани с научни изследвания, а не с използване на ядрена енергия. И не смятам, че има хора, които биха се противопоставили на европейски изследвания в тази област. А също така предложенията за рамковите програми са свързани с други дейности на Европейския съюз, примерно стратегията 2020 и енергийната стратегия. Очаквам с нетърпение работата с всички колеги, докладчиците в сянка, техните предложения и коментари, за да можем да формулираме законодателство, което да отразява и нашите международни ангажименти. Благодаря ви и за това, че ни припомнихте каква е темата на проекта и какви са задачите ни свързани с него тъй като понякога ни е трудно да се фокусираме именно върху задачите си. Давам думата на колегите. Колегата Мадорел. Благодаря, господин председател. Ще ви се извиня от името на докладчика в сянка госпожа Херцог. Тя ми даде изказването си в писмена форма. Сега ще го представя от нейно име. Английският на госпожа Херцог е по-добър от моя, за това ще го прочета. Установяваме, че рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение ще изтече в края на 2011 година. Тя има 5 годишен срок на действие. Приветстваме съобщението на комисията за ново решение на съвета относно удължаване срока на рамковата програма от 2012 до 2013 година. Приветстваме също така и намерението на комисията за преките и непреки действия съгласно договора от Евратом. Рамковата програма се фокусира върху изследвания в областта на енергетиката, в областта на термоядрения синтез и ядрената безопасност. Целта на програмата е да се повиши ефективното използване на ресурсите в областта на радиационната защита и медицината. По програмата трябва да се въведат и гаранции за ядрена безопасност и да се предприемат мерки срещу нелегалния трафик на ядрени материали. През 2012-2013 година ще се приложат мерки по програмата ИТЕР. Става дума за ангажименти по бюджета поети по многогодишната финансова рамка 2007-2013 година. Трябва да се споразумеем за конкретния размер на ангажиментите по раздел 1А ще трябва да се споразумеем за надлежното прилагане на маржове по други раздели. Максималният размер на средствата по програмата ИТЕР, съгласно предложението, трябва да възлиза на 2,5 милиарда евро под формата на ангажименти за поети задължения. Те ще бъдат разделени по, разпределени извинете, по следния начин за непреки действия за изследвания в областта на термоядрения синтез, за радиационна защита и термоядрен синтез. Там сумата ще възлиза на около 118 милиона. Що се отнася до преките действия, за тях ще бъдат заделени около 232 милиона. милиона ще бъдат заделени през 2012 година по седма рамкова програма. Има и ново предложение за увеличаване на таваните по раздел 1А За 2012 година тези средства ще бъдат увеличени с 250 милиона, а за 2012 с 290 милиона. И двете предложения бяха приети от комисията през април тази година. Що се отнася до предложенията на Комисията за многогодишната финансова рамка, увеличението на таваните по 1А за 2012 и 2013 година ще бъде компенсирано с намаляване на таваните по 2 за 2011 година с 140 милиона. Става дума за ангажиментите по раздел 2 и 2.5. комисията трябва да намери други източници за увеличаване на средствата по програмата ИТЕР. Колега Рубиш. Колегата Рюбих. Благодаря. Смятам, че е много важно въпросът е много важен с оглед на бъдещите ни действия. Знаем, че сега в контекста на Фукушима атомната енергия въобще е подложена на много сериозен дебат. За това възниква и въпросът за постигане на по-високи стандарти, особено в областта на образованието. Въпросът е дали международната международния орган по атомна енергия може да осигури необходимото ниво на сигурност. Въпросът е и какви инициативи би могла да предприеме комисията, що се отнася до термоядрения синтез Смятам, че е важно да продължим програмата за фундаментални изследвания, но що се отнася до новите предложения за финансиране, трябва да включим отделен ред, за да има свежи пари за тази програма. Благодаря. Благодаря колегата Тузновски. Пане председател, я не eh, Благодаря, господин председател. Няма да повтарям вече казаното от преждеговорившите. По много въпроси мога да се съглася с тях е, и с господин Брежина. Аз също смятам, че е изключително важно изследователската дейност в тази област да продължи и да бъде подкрепена финансово и за напред. Според мен става въпрос за финансови средства, които са много добре инвестирани, защото служат за разширяване на нашите знания не само в ядрената област, а и в областта на медицината, на материалознанието и така нататък. Хората ще бъдат изненадани, ако установят в колко много области е полезен термоядреният синтез. Затова тези пари са добре инвестирани, те са инвестиция в нашето бъдеще, защото ни носят нови знания. Знания, които ще ни помогна да напреднем в много области на човешката дейност. Освен това, смятам, че е добре и че е важно така изброените програми да послужат и за образование, за обучение. При всички проблеми, с които се сблъскваме след Фукушима, след понятната, разбира се, истерична реакция, защото катастрофата не беше малка, но тази истерия повлия на някои решения. С пред лицето на тази ситуация би могло да се стигне до недоразумения в много други области. Ето защо съм убеден, че е важно да продължим да влагаме тези средства. Просто защото опитът след катастрофата в Фукушима трябва да бъде подложен на преоценка. Оказва се, че има още много проблеми за решаване, не само технически, а и организационни. Разбира се, има няколко страни, които са решили да се откажат от атомната енергия, но това далеч не означава, че ядрените изследвания в тези страни ще бъдат прекратени. Това са различни неща все пак. Става въпрос не само за енергетиката, затова смятам, че е много разумно финансирането да продължи и за напред, защото изследователската дейност е скъпа. А тя е и област, в която е изключително важно да има международно сътрудничество много малко с страните, които са в състояние сами да се справят с тази изследователска дейност. Затова е още по-важно да има работещ обмен между отделните научни центрове. Трябва да има координация, която пък ще спести дублиране на изследвания и труд и така по-лесно ще постигнем общите си цели. А цели целите, които сме си поставили, са твърде разумни. Аз като докладчик в Сянка съм готов да помогна на нашата група, защото финансовото обезпечаване на тези програми е много важно за бъдещето на Европа. Може би днес дори не сме в състояние да преценим реално какво огромно значение има тази дейност за бъдещето. Благодаря. Благодаря колегата Оди. Господин председател, искам да поздравя докладчика по начина, по който подходи към това досие, което е много трудно и да направя няколко коментара. Първо, през 2010 година бе направена оценка на рамковата програма и тази оценка мина до някъде незабелязано – и би следвало да си зададем някои въпроси. И да коментираме пред комисията, че когато се прави оценка и за рамковата програма, и за Евроатом, останахме с впечатление, че не е достатъчно независима тази оценка. Имало и независим експерт, но имало и оценка от е, научно-изследователски център, който не е независим. Освен това, Комисията прави предложения, които са изготвени преди е, трагедията в Япония. И се питам, не е ли редно това, което се случи, да потикне парламента да изпрати някои послания към комисията? Някои основни наблюдения да формулираме. По отношение на ИТЕР. Докладчикът в сянка спомена това. Ние трябва ясно да формулираме позиция за научните изследвания, а в документа, който се предлага от комисията, се говори за изграждане, за инфраструктура, но трябва ясно да отделим аспекта научни изследвания и там да се търси финансиране. Така че да е ясно, че ние отпускаме средства за програмите за изследвания, а не, добре, ясно казахме, че няма да финансираме използване на ядрена енергия, но трябва ясно да се формулира, че ние формулираме предложения за финансиране на научни изследвания. Иначе няма да можем да постигнем мнозинство. А, разликата между син, ядрен синтез и ядрено разпадане, трагедията в Европа ни показва много неща и искаме и комисията да покаже достатъчно откритост по въпроса. Не е ли редно да предложим научно-изследователски програми, за научни изследвания за извеждане от дейност на централите, които в момента работят на базата на ядрено разпадане. Страните членки имат правомощия и са суверенни по отношение на енергийната си политика, но след съвсем не много години ще трябва да се наложи да се извеждат от действия подобни централи в Европа са най-добрите инженери с опит в това отношение. И ние трябва да имаме възможност да се изпо... възползваме от този опит и освен това да можем да дадем увереността на гражданите, че централите и критериите за безопасност при тяхното извеждане от действие са най-високите в света, така че да могат гражданите да бъдат спокойни. В такъв смисъл би следвало да се е, ориентират и програми за научни изследвания, именно за извеждане от действие за разграждане на подобни е, централи. Ние можем да бъдем действаща сила в това отношение. Това е моето предложение. А също така трябва да имаме един е, списък, е, база данни за нашите е, висши училища, където се обучават подобни инженери. Напоследък все по-малко хора отиват да учат там, но ние трябва да сме наясно къде се предлага такова обучение. И е много жалко, че толкова много хора се занимават с това, защото в края на краищата а, има много централи, които в момента ще започнат да излизат от действие или в момента излизат от действие. В Германия има една, Козлодой в България и други. А, така че има много средства, отделяме за сигурност и е добре да помислиме дали да не ангажираме и външните си партньори в едно подобно финансиране на научни изследвания. И накрая искам да завърша с това, че ние като парламентаристи трябва да изкажем мнение, че е, Евроатом като договор няма и своето парламентарно изражение. Господин Жато, благодаря. За мен винаги е удоволствие да взема думата след колегата Оди. Не, винаги имаме една и съща гледна точка, една и съща мнение за ядрената енергия и за Франция и в света. Чухме тук, че след 50 години ще има още много централи, които ще излизат от действие, но смятам аз, че е, близко до бъдеще всъщност ще има много повече изграждане на ядрени централи. Но нещо, което съм съгласен с предходния е, оратор е изваждането от действие на централите. Трябва да се постави този въпрос на преден план и съответно програмите за обучение на кадри, които ще се ангажират с тези програми. В момента ни липсват инженери в ядрената област голяма част от инженерите, които са създали централите, вече не са в активна възраст и работата в централите е поверена на подизпълнители, не винаги. Тя отговаря на нивото на чувствителност на, на материала, който се използва, така че трябва да могат да бъдат да наемани инженери, пенсорал в е, тази област и той трябва да бъде обучен, за да може да търсим и минимализиране на риска. А в ситуацията, в която се намираме, хората ще има хора, които считат, че трябва да си извадим полки от е, Фукушима и да ги следваме без е, огледно. Сега дискутираме финансиране, 2000, рамкова програма до 2013 и така. Но изведнъж се появиха случаите с Фукушима и се появи несигурност и за сроковете, и за разходите. И тази несигурност поставя под въпрос и целите, които ние си поставяме пред е, енергийната политика. Така че не може напълно да от... разделиме научните изследвания от е, политиката за енергетика. 4,5 ще е по-голям бюджета за научни изследвания за вятърната област, отколкото тази за възобновяеми енергии. Трябва да си задам въпроса защо и какви са ни целите. Значи, добре, нека да има средства за научни изследвания, нека да се работи за обучение на персонал за извеждане от действия на централите, но все пак голямата част от средствата време е да спрем, да се огледаме, да и си извадим пулките, да помислим дали и про... парламента трябва да застава зад проекти като ИТЕР. Благодаря. Vielleicht darf ich die Wortmeldung zum Anlass nehmen äh, auf einen, einen Punkt. Нека да взема за повод вашето изказване, за да направя една бележка, за която ще съобщим и на секретарията. Говорихте за полуките от Фукушима. Що се отнася до политическата оценка на това събитие, има различни мнения по въпроса. Има обаче нещо важно, което не сме обсъждали тук, а именно, че до момента не сме говорили в подробности за това какво точно се случи в Япония. Сега от дистанцията на времето знаем малко повече и може би е добре да помолим секретарията да се свърши с някого, с когото да можем да разговаряме за събитията. Господин Хенен. Благодаря, господин председател. Във Франция казваме, че във всички случаи трябва да запазваме погледа отстрани. Катастрофата в Фукушима показа отново, че всички индустриални процеси, които изискват и енергия, водят и до рискове. Така че не можем да си вадим ограничени полки от Фукушима, просто защото не разполагаме в момента с достатъчно информация, за да направим обективен анализ. Фактът, че един частен оператор търси, винаги се стреми да намали разходите, за да има максимална печалба, това не е добро решение. Това не е добро решение и за персонала, и за който работи, и за гражданите наоколо. Така че трябва да се търсят гаранции и за сигурност на персонала, който работи, на гражданите, за да могат те да имат достъп до енергия, но риска да е минимален. Това е абсолютно необходимо. Не може сега да търсиме какво да строим като мощности за бъдещето, било то възобновяеми източници или не, ако нямаме ясен анализ за проблемите. И всички, които работят като цяло в енергетиката, включително атомната енергия, трябва да имат консенсус по съответните марки. И ние като парламент можем да вземем позиция. В атомните централи има подизпълнители, които не са минали през никакви обучения. Взети са от фирми, които предлагат посредничество за наемане на работа и са наети, за да се свърши най-бързо работата. Това не може да бъде приемливо. Европейския гражданин не може да зависи от економиите за заплати на подобен персонал. Същите принципи в края на краищата въжат и за възстановяемата енергия. Каквато и да е структурата на енергийното потребление, винаги ще има този стремеж. В е, Германия знаете, че има натиск, е, обявиха, че няма да произвеждат ядрена енергия, но ще купуват такава от Франция, след това и Италия ще купува от Франция. Еми тогава нека да отвоиме цената на енергията за всички тези, които имат нужда и да видим какво ще се случи. В края на краищата пазара диктува, има търсене, няма предлагане. Трябва много сериозно да размишляваме и да действаме съответно. Населението има право да бъде сигурно, да има добро здраве и да изгражда, да участва в изграждането на едно общество, което може да се предпазва. За това ние трябва да отпуснем помощи за образование в тази област. Готови сме да финансираме газопроводи, които да минат през цяла Европа, които да обслужват огромни фирми с огромни печалби, а нямаме средства да отпуснем за образование на персонала, който работи в атомни централи. Моля ви се, нека да бъдем разумни. Нека да бъдем политици на нивото, което е необходимо да вършим своя дълг и за населението, и за обществото, но и за това да има сигурност и да има добро образование в тази област. Благодаря. Искам а, само да допълня нещо. Колегата Брежина току-що изрази възражението си, когато казахте е, германците и италианците да си купуват енергията от Франция. Той каза, че има и оферта от Чехия. Значи, за да, е всичко за да е ясно. Следващият е колегата Ремек. Дякую, пане předsedo. Je to Господин председател, точно така е от Чешката република вече се чу, че някои компании се готвят да посрещнат реакцията а, и последствията от решението на Германия да се откаже от атомната енергия и се готви увеличение на цената от около 20%, но не за това взех думата. Най-важното вече беше казано. Аз с нетърпение очаквам да продължим да работим заедно с господин Брежин. Аз като докладчик Сянка, той е високо квалифициран специалист в областта, така че с сигурност преговорите ще бъдат на ниво. Нека да подчертая още няколко аспекта. Говорим за образование, говорим за изследователска дейност в една много деликатна област, а трябва да има наистина обучение, квалификация. Тъй, че се сещам за един пример от миналото уважаеми колеги, представете си, че лети самолет с пътници, единият двигател отказва, екипажът се опитва да приземи самолета сигурно и се питаме защо не е влязал в действие резервният двигател – но когато нещата стават по време на полет, не може да се направи проверка, не можем да търпим и пасажирите да се бунтуват или поне няма да има смисъл. Казвам го, защото сега след Фукушима сме малко по-възбудени, малко по-емоционални, малко приличаме на пътници в самолет с техническа повреда. В миналото и вследствие на зелената политика имаше, беше внесена голяма доза несигурност в тази област. Работещите в сектора започнаха да си търсят друга работа, такмо защото се очертаваха такива тенденции. Колегата Хенинг е прав. Винаги има технически рискове във всяка област. Именно за това трябва да излъчим положителен сигнал, който, от който да личи, че отдаваме голямо значение на образованието и обучението и че инженерите в тази област винаги ще могат да си намерят работа в нея. Защото гражданите, а и политиците всъщност са в ръцете на тези високо квалифицирани специалисти, които се справят с техническите проблеми и предлагат нови решения в случаи като а, с падащия самолет. Благодаря. You, uh, all, on... Господин Чичестар, ще се върна на нещо, което казахте преди малко във връзка с провеждането на изслушване с гост, който подробно да ни запознае с случилото се в Окушима. Миналата седмица на заседанието цитирах проекто доклад, изготвен в Великобритания от Инспектората за ядрена безопасност. Ръководителят на този орган бе назначен за член на комисията към Международната агенция за атомна енергия, която разследва инцидента в Окушима. Може би би било добре да поканим именно него като гост на някои от нашите заседания, за да ни запознае той с резултатите от работата си. Второ, ще се върна на нещо казано от колега за ядрената безопасност и за тезата, че е- атомната енергия е по-опасна от който и да било друг вид енергия. Статистиката обаче сочи тъкмо обратното. Според статистическите данни, броят на инцидентите и на жертвите в други отрасли от енергетиката, най-вече въгледобива, с е много по-висок, отколкото в областта на атомната енергия, използвана за граждански цели. Разбирам, че хората се вълнуват, реагират бурно на инциденти в атомната енергетика. Но нека това не ни затваря очите пред фактите – и на трето място ще се спра върху последиците от извеждането от експлоатация на АЕЦ в Германия. Следствие от това ще загаснат, може би, доста от светлините там. След 10 години, надявам се, ще бъде създадено ново поколение от ядрени реактори в Обединеното кралство. Така можем да внесем своя скромен принос към постигането на взаимосвързаност на енергийните системи. Поне се надявам, че ще можем да направим това. В противен случай ще има сериозни прекъсвания на доставките в Централна Европа. Председателят ще се опитам да събера вашите предложения, така ще можем да изберем най-добрите. Господин Рюбих. Äh, Благодаря. Исках само да спомена, че по... да, да, да се хвана за вашата дума, че предлагате да получим по-детайлирана информация за Фукушима. Миналата седмица в Страсбург имаше експерти от съвместния изследователски център, които ни информираха какво действително е станало и какви са последствия. Затова предлагам да поканим хора от съвместния изследователски център, а и в, в посолството има човек, който отговаря за информацията и той ни осведоми за економическите последствия получихме и документи. Те ще бъдат изпратени на председателите на комисии, така че нашият председател може да ги предостави на членовете на комисията. Председателят, благодаря за това предложение, останалото ще проверим господин Тузловски. Съмновам за друге вистъпление, але мислим си, аз пацим тем, които... Съжалявам, че за втори път вземам думата, но аз съм от онези, които подкрепят това предложение. Аз също искам да организираме такава презентация. Съгласен съм с колегите, които казват, че трябва да поканим хора, които са били на място и са видяли неща децата с очите си. А, така, опосредстваната информация е ерозирана информация. Освен това да добавя, че секретариатът може би трябва да помисли за спасителния екип на Европейския съюз. Той се състоеше от специалисти по кризисни ситуации и от специалисти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 Знам, че тази делегация била много близо до самото място на катастрофата и е помагала. Това беше екипът изпратен от Европейския съюз. Ето това са хората, които най-точно ще ни опишат какво е станало. Те бяха на място 3-4 седмици след катастрофата, така че нека секретарията да помисли дали да не поканим точно такива хора по принцип съм за организиране на такова малко изслушване. Колегата Ниблех. Благодаря, господин председател. Нямах намерение да правя бележки по същество. Искам само да благодаря на колегите от други държави членки, които щедро предложиха да извършват доставки на енергия към Германия, когато при нас угаснат светлините. Но да видим дали ще угаснат, тъй като атомните електроцентрали няма да бъдат изведени от експлоатация веднага. Те ще бъдат изведени от експлоатация поетапно през 2020 година В контекста на усилията ни за изграждане на вътрешния пазар, то е наистина похвално, ако се стремим да насърчаваме конкурентоспособността, Колегите преди малко се изказаха много песимистично за бъдещето на енергетиката в Германия, но не такава е позицията на германското правителство. То вече обмисля и начините за компенсиране на а, извеждането от експлоатация на АЕЦ. Колегата Оди. Благодаря. Съвсем накратко, за да предло... подкрепя предложението на Пол да поканим Центъра за изследвания, които работят много добре и които а, могат да ни дадат и оценката за Евроатом. Подкрепям това предложение. Господин Жадо. Една информация да споделя с вас. Подкрепям и потвърждавам това, което казват колегите. Очаквам германците е, все пак да отговорят, да не се, да отговорят на исканията на гражданите. Сега гражданите не са тълпа, те гласуват и очакват от правителствата да вземат добрите решения. И е, вместо да повтарям аргументите на ядрената индустрия, по-добре е да видим статистиката, какво се е случило след като са затворени тези 7 плюс 1 реактора в Германия, какво се случва с обема на, обмена на електроенергия между Франция и Германия. Все още френската ядрена енергетика захранва Германия. А ако трябва да се оценява Фукушима, Голешката Мишел Ривази е в момента там. Тя е докладчик в сянка по доклада и е, смятам, че когато се върне с радост ще сподели своите наблюдения. И също подкрепям предложението за Центъра за изследвания, защото е, това, което бе направено като изследване, всъщност не дава ясни гаранции за независимост. Благодаря, колега Жадо, за това, че приемате, че... Уточнявате, че германците не са чак толкова луди. Смятам, че е... беше важно да го констатираме. Споделям това. А, но а, германците и те не винаги вземат правилните решения. Без да злоупотребявам с позицията си на председател, ще ми помогнете да го кажа. Има ли представител на съвета? Защото всъщност говорим за договорите и знам, че в съвета има работна група, която се опитва да търси компромис. Мисля, че колегата Штромайер от комисията е тук. Може би вие ще се произнесете и ще ни информирате какво става в съвета, разбира се, без да говорите от негово име. Благодаря, господин председател. Uh, Както знаете, в е, съвета не можа да бъде постигнато споразумение между 25 т плюс 2 страни членки. А това е по частта за ядрения, ядреното разпадане. И за да се постигне споразумение, сега се създаде група, която включва настоящото председателство, бъдещото председателство, за да се потърси компромис по споразумението. Вчера бе постигнат такъв е, компромис и се надяваме, че председателството ще ви изпрати текста на, текста на компромисното предложение. С няколко думи това споразумение бе постигнато в посока да се насочи рамковата програма повече към въпроси на безопасността. Съветът ще представи споразумението, постигнато от работната група, като компромис на председателството. И се надяваме, че пакетът може да стигне до Корепер на 22 и една следмица след това ще бъде приятна срещата на министрите на върха. Така че, с една дума, тази така затруднение бе решено с един компромис и се надяваме, че съвета скоро ще може да вземе решение. И се надяваме, че и парламента съответно ще реши какво да предприеме. Благодаря с колегата Жадо и после господин Брежин. Euh, Представителят на комисията може ли да ни каже дали в споразумението има елементи за финансово споразумение? И второ, дали е отчетена катастрофата в Фукушима. Господин Оди иска да зададе един въпрос. на те думата. Е, е, е, Ако разбирам добре, графика на съвета е напреднал доста. Може ли да ни гарантирате, че съвета ще вземе предвид становището на парламента, защото ако съветът ще взима решение без да отчете мнението на парламента, какъв смисъл има да приемаме становище? Е, Благодаря, господин Штромайер. По първия въпрос. Разбира се, съветът отчете и последиците от катастрофата в Фукушима. Разискванията акцентираха върху въпроси по същество, а не върху бюджетната страна. Що се отнася до въпроса на господин Оди, не мога да говоря от името на съвета. Гледната точка на комисията е следната. Бихме приветствали скорошното издаване на становището на Европейския парламент, така че да можем да го вземем предвид. Председателят, благодаря ви за информацията. Колегата Брезина. Позволете ми да благодаря на всички участвали в дискусията. Отделните изказвания и най-вече изказването на госпожа Мадурел от името на госпожа Херцог показват, че що се отнася до финансовата страна, то е извършена много по-добра работа, отколкото очаквах. И като че ли по-скоро финансовите въпроси трябва да спадат към компетенциите на комисията по финансови, по парични и бюджетни въпроси, извинете. По другите изказвания, съгласен съм с господин Рюбих за това, че трябва да се работи в областта на обучението, образованието и повишаването на квалификацията в областта на ядрената енергетика и ядрената безопасност. Там трябва да се залага на все по-високи стандарти. Съгласен съм и с това, че трябва да проведем изслушване на тема събитията в Фукушима, за да се запознаем по-точно с това какво се е случило. Трябва да изслушаме и специалисти от съвместния изследователски център това е един много добър изследователски център, който разполага с точни статистически данни за нивото на радиация в Фукушима, за броя на жертвите и други. Малко очудващо бе, че точно в пленарната зала се обсъждаше въпросът за тестовете за оценка на риска или така наречените стрес тестове, без обаче да се представят точни статистически данни – по изказването на господин Тушановски и други колеги, които заявиха, че трябва да продължим работата си в областта на научно-изследователската дейност. Да, съгласен съм, че инвестиции в тази област ще бъдат от полза. Що се отнася до Фукушима, Смятам, че рамковата програма е много гъвкава. Мерките по договорите за Евратом също могат да бъдат прилагани по един гъвкав начин. Що се отнася до ядрените отпадъци, има възможност да се проведат изследвания в тази област на основата на рамковата програма и договорите за Евратом, именно защото мерките са гъвкави. Говорихме и за постепенното извеждане от експлоатация на германските АЕЦ. Според мен подобна мярка е и въпрос на научно-изследователска и развойна дейност. Франция извършва доставки на електроенергия към Германия, но това не е единственият проблем. Проблем представлява и потокът на електроенергията. В Северна Германия са установени много производители на електроенергия от ветрогенератори, но потребителите не са само в Северна Германия, те са и в Южна Германия. И можете да си представите върху коя страна пада основният товар. Това е Чешката република. В Чехия неведнъж имаше прекъсвания в електроподаването, тъй като преносната мрежа няма достатъчен капацитет. Затова апелирам към Германия да подобри връзката на електропреносната мрежа на, на севера и юга. Съгласен съм с докладчика за това, че е необходимо да се приложат допълнителни мерки за обучение и образование. Не е възможно да предложим добро образование без високи стандарти в областта на научните изследвания. Има и нещо, което не разбрах. Става дума за изследванията в областта на ядрената енергетика и аспекта, свързан с медицината. Не знам как могат да се използват нови методи за терапия в областта на медицината, без да се извършват и ядрени изследвания. Един от колегите подчерта, че е необходимо да се гарантира на населението определено ниво на безопасност. Смятам, че Националните регулаторни органи трябва да отговарят за управлението на риска и осигуряването на този стандарт за безопасност. Колегата Ремек направи сравнение с, с самолет. Мисля, че това бе едно добро сравнение. Съгласен съм и с колегата Чичестър. В изслушването, което ще организираме, трябва да участват и други експерти. Разбира се, възможно е да се осъществява доставки на електроенергия към Германия от Централна Европа и от Великобритания. Още веднъж ви благодаря за приноса към разискванията. С радост отбелязвам, че в съвета е постигнато споразумение на ниво работни групи. Надявам се също така, че съвместно с докладчиците в Сянка също ще успеем да постигнем консенсус в полза на Европейския съюз и на изследванията в областта на атомната енергия. Председателят благодаря на колегата Брезина. Ангелика Ниблер ви иска отново думата. Извинете, господин председател, че ви прекъсвам, но понеже говорим за отказа от атомна енергия в Германия и понеже многократно бяха споменавани последствията за натоварването на европейската мрежа, господин Брежина сега го каза, вие самият веднъж бяхте помолили комисара Оетингер да възложи проучване за което да се установят последствията за а, натоварването на мрежата, за цените и така нататък. Тъй, че а, искам да напомня още веднъж, консултирах се с колегата Рюбик също, дали да не възложим наистина едно такова изследване, за да се здобием с а, научна база от знания. Председателят, благодаря. Може би ще включа и това в обобщението. Значи първо по темата, която беше в нашия дневен ред, ще помолим да се разгледа новия график на фона на новите развития в съвета. Освен това ще помоля секретарията да ни снабди с резултатите от вчерашното заседание на съвета, защото трябва да бързаме. Господин Оди е прав, няма никакъв смисъл ние да обсъждаме един въпрос, а въпросът да се окаже решен от съвета. Втора констатация а, по въпроса за Фукушима. А, решаваме, че искаме да получим информация и то в най-близко бъдеще, независимо от това как в дългосрочен план ще подходим към въпроса. Въпросът е да се информираме какво е състоянието на нещата в момента. Кратко изслушване. И на трето място, благодаря на господин Брежина и на Ангелига Ниблер. Бях написал писмо до господин Оетингер Смятам, че като първа стъпка трябва в най-скоро време да помолим комисията да ни предостави резултатите, с които вече разполага, а, за да ни запознае с реалните и евентуалните последствия. И евентуално, но това трябва да се обсъди, да възложим и ние собствено проучване. Сега, пример е интересен. Никой не говори за или против Германия. Става въпрос за това, че решението на дадена държава членка в енергийния сектор се отразява дълбоко и на останалите държави. Ето за това казваме, че екологичната политика става все по-европейска обсъждахме сложни въпроси. Ето за стрес-тестовете колко трудно ни беше. До сега не сме успяли да вкараме в, да приемем в пленарна зала резолюция за безопасност на, е, за ядрена безопасност. Това не бива да продължава така. Затова трябва да се възползваме от сегашната ситуация, за да си направим изводите. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред, която няма да се състои, няма да има гласуване. За това пък, макар и да не гласуваме по въпроса за Галилео, ще чуем най-актуална информация по този въпрос. Имаше тристранен странен тристранно обсъждане, има ново развитие. Казахме, че нещата са поели по правилния път. Думата има докладчика. Е, Благодаря, господин председател. Последните неофициални тристранни консултации се проведоха тук на 31 май тях участваха представители на комисията и съвета. След тази трета поредица от разговори успяхме да постигнем споразумение между съвета и парламента. Въпросът за защитата на данните бе включен в преамбюла. А по отношение на публично регулираната услуга, решение ще бъде взето след 2016 година. Включихме и въпроса за международните споразумения. Имаше много оживена дискусия за въпросите свързани с финансирането и за това дали следва да сравняваме Галилео с GPS. На първо време сигналът ще бъде безплатен а в бъдеще можем да обмислим поемането на част от разходите от страна на държавите участнички и от страна на трети държави. Разисквахме и член 6, механизмите за спазване. Ако държавите членки не могат да гарантират сигурността на системата, какви да бъдат последиците за тях, решихме, че комисията може да наложи санкции или по-скоро ние а, се обявихме за това комисията да може да налага санкции. Съветът обаче не го прие и за сега санкции ще налагат държавите членки. По член 4 съветът прие исканията ни за защита на информацията и по отношение на нарушение на разпоредбите за сигурност. Това са резултатите от последните три странни консултации господин председателят Ройл и аз успяхме да отправим добър сигнал към съвета. Между съвета и комисията имаше известни противоречия по любимата ни тема делегираните актове. Като че ли до момента някои държави членки все още не са разбрали какви са точно последиците от договора от Лисабон на последния триалог имаше спорове по съдържанието на член 8. Съветът малко отслаби в предложението на съвета, за да предотврати възможността за делегирани актове. Това щеше да отслаби и позицията на парламента. Комисията предложи един подробен текст в приложението, който да може да бъде изменен с делегирани актове, а съветът от своя страна отслаби това предложение. Накрая се споразумяхме за малко по-съкратена дължина на приложението, но изменения по него могат да се правят с делегирани актове. Съветът изиска от комисията да излезе с изявление. Много дълго се спори по това изявление. Едва вчера бе постигнато споразумение в Корепер. Ставаше дума за въпроса за това доколко комисията може да въздейства върху държавите членки по отношение на разпоредбите за сигурност. Успяхме да постигнем компромис, но беше трудно по отношение на комисията. Благодаря на унези, които ни съдействаха по отношение на комисията. След вчерашното заседание на Корепер, комисията, съветът и парламентът постигнаха споразумение. Можем да приключваме законодателната процедура на първо четене но вероятно едва на 31 юни ще можем да гласуваме тук в комисията. След това ще има известна технологична пауза и едва през септември ще можем да гласуваме в пленарната зала. Унгарското председателство успя да постигне компромис в Корепер. Още веднъж благодаря на представителите му, тъй като това никак не беше лесно. Някои от държавите членки отявлено се съпротивляваха и ще Подчертая още веднъж, че не държим непременно на приключване на процедурата на първо четене. Това по-скоро би трябвало да е изключение и в бъдеще. Благодаря. Благодаря и на господин Гланте и всички сътрудници от политическата му група. Благодаря на колегите за отличната работа, включително и на комисията. Колегите днес присъстват. Много добре поработихме заедно. Организацията беше добра, резултатът е добър. Жалко, че днес не можем да гласуваме, но всъщност това е чисто процедурен въпрос. Ще си гласуваме на 30 юни и ще можем да се гордеем с резултата нещата, за който допринесе до голяма степен и унгарското председателство. Благодаря. С това преминаваме към следващата тема. Ще ни бъде представено едно проучване и то на тема, с която се занимахме още вчера е, вчера, а именно енергийната стратегия на Европейския съюз в Южното Средиземноморие. Сега ще поконя, поканя докладчиците да дойдат при мен и ще можем да започнем след минута, минута и половина. Ако сте готови, нека да започнем. Госпожи и господа, темата е енергийната стратегия на Европейския съюз в региона на Южното Средиземноморие. По тази тема възложихме проучване през май тази година Разполагам, разполагахме и с резултатите от това проучване. То ще ни бъде представено от двама експерти, господин Дю Амел и господин Анри Босон. И, uh, и сега всички вече много сме заинтригувани от резултатите. Заповядайте. Yeah, thanks. Yes, thank you. Uh, bonjour, uh, mesdames et messieurs. Je vais, je suis... Благодаря, дами и господа. Аз се казвам Бернар Жадел. Аз ще говоря на френски народния си език. Започваме представането с колегата. И сме готови да чуем коментарите ви върху слайдовете. Тук на картата виждате колко важно е ге... геополитическото положение на областта по отношение на континента. Виждате, че като размери тя е голяма. Oui, là, vous avez un bref aperçu, bon, vous le connaissez aussi bien que nous, euh, de la zone méditerranéenne. Simplement pour euh, ceci est destiné à vous montrer. Que... Виждате, че това са страните, за които бяхме помолени да направим изследването. Става дума за Средиземноморието в цялост, т.е. Е, европейските страни в тази област на Европейския съюз и страните от е, Южнието Средиземноморие. Осем страни членки на Европейския съюз е, засегнати и седем други. Всъщност ние включихме и Португалия, е, която също можем да слушаме, е, считаме за средоземноморска. Испания, Франция, е, Гърция, Кипър, Малта. По отношение на газа, Кипър и Малта са страни, които имат важно значение – Там ще има вероятно и терминал за течен газ в Малта, в Кипър също. се очаква терминал за петрол за енергопроизводство. На запад Марокко, Махребските страни, до Турция, Либия, която не принадлежи нито към западните, нито към източните страни и Машрек, т.е. Египет, Ливия, а също и Йордания. Тя не е точно средиземноморска страна, но все пак е в обсега на страните Машрек. И тя е включена в базовия план за гъста на Европейския съюз и Шрек. Също Турция и Израел са отчетени в изследването. Тази карта сигурно е много нова за вас. Тя показва дъното на морето. Защо? Защото е, за тръбопроводите за доставките на газ трябва да се премине това море. А, също така има отношение към транспорта на течен газ. Втечен газ. На моменти е, на места морето е много дълбоко. Виждате тъмно синьото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 демографски план в момента броя на населението може да бъде сравняван около 200 милиона души от едната и от другата страна, но в юг населението нараства почти 4 пъти по-бързо, отколкото на север 3,6 пъти по-бързо. А що се отнася до разликата в енергопотреблението, енергопотреблението на глава от население на север е около 4 пъти по-голямо, отколкото на юг. Имате цифри, общи цифри даваме, не ги разбиваме по страни, но само една страна всъщност се равнява по консумация на северните страни, това е Израел. Всички други Марокко, например, консумацията е изключително ниска, около 600 кВт на глава от населението. Киловатт часа. Oui, alors juste euh, quelques chiffres, sans vous assommer bien sûr avec des chiffres, mais il faut quand même en citer quelques-uns. Няколко цифри ще цитираме за газа. Бернар е по-скоро специалист с, с, по електричеството и възобновяемите енергии. Аз се занимавам повече с газ. И що се отнася до газа, потреблението на газ с дадени цифри за 2009, още нямаме данните за 2010 и в средоземноморските страни от Европейския съюз половината от е, газа, на потреблението на газ, е, половината от вноса на газ в Европейския съюз се потребява там. Резервите е, и производството не са съсредоточени само там, но в 8-те страни от Европейския съюз има само една страна, която е сериозен производител на газ. Това е Италия. Но в е, южните страни на Средиземноморието вече се очертават сериозни производители на газ и съответно газ, който се потреблява на север в Европа. Тоест, зависимостта на южните страни в Европейския съюз от газ е много голяма. 95%, който се от гъста, която се консумира в тези южни страни, идва от внос. И в момента всичко, което се случва с производството на газ в Европейския съюз, което намалява, всъщност причинява и практически пълното спиране на тази индустрия в Испания и във Франция. Тоест, цялото количество газ, потребявано в южните средиземноморски страни на Европа, идва от внос. И е, в рамките на нашето представене ще е, коментираме и европейските политики по този въпрос. След това ще говорим за електричеството, за газа и ще дадем е, накрая препоръки. Сега преминаваме към темата политики на Европейският съюз.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 създава Европейската мрежа за е, мрежа от е, оператори на преносни системи за електричество и газ. Това законодателство има за цел да създаде една инфраструктура на европейската територия и вече е, са формулирани основните 10 годишни планове те се подновяват. Първият е от 2008 до 2010. През всеки две години се формулират. Приоритетите Е, според мен това, което е важно в, страти... стратегията 2020, това е относително нов е, аспект, е подсилването на външния аспект на европейския пазар. Тоест, европейските страни искат да има интеграция не само вътре в Европейския съюз, но и с е, пазарите, енергопазарите на юга като е, се търси и регионална интеграция на пазара и интеграция малко по-разширена с е, целия европейски енергиен пазар и енергийния пазар на Южното Средоземноморие. Тук също виждате една интересна карта защото тя, е интересно, защото тя ви показва коридорите, енергийните коридори, е, коридорите за пренос на енергия от една страна вътре в Европа, е, които имат за цел да подсилват вътрешния пазар и да подпомагат страните, които нямат толкова достъп до суровини, т.е. до тях да стигнат суровини от съседните страни. И е, второ, коридорите, енергийните коридори между Европейския съюз и южната част на Средиземноморието. По-късно ще говорим за един от тази коридор, южен коридор, който трябва да даде възможност на суровини от Близкия изток и от е, Северна Африка да достигат до Европейския съюз от изток и от юг. Oui, et le corridor euh, à l'ouest pour les... Също и източен е, коридор за пренос на електроенергия. От европейската политика трябва да обърнем внимание и на директивата за възобновяеми енергии. Вие познавате безспорно. Там се формулират цели 20% е, от енергията да идва от възобновяеми източници до 2020 година. Що се отнася до е, отношенията ни с е, Южното Средиземноморие, има разпоредби, които гласят, че общи проекти, изключвани между страните членки и трети страни, е, могат е, да се осъществяват е, с цел да бъде осигурявана енергия от страните от юга. Тоест, европейските цели могат да подпомагат и разработването на източници за възобновяема енергия в е, страни от юга на Средиземноморския юг, като Марокко, например, Сирия и Египет. По отношение на електричеството. Възможните коридори за износ на електричество – са обозначени тук по един много общ начин. Става дума за махребските страни, Алжир, Тунис, Марокко и също връзки към Испания, които вече съществуват и към Италия, които все още са в проект. Също има далекопровод от Тунис към Италия. ще се търси връзка и между страните от източното Средоземноморие и, Бълга... и Балканите и оттам към Европейския съюз. Общо връзките с Средиземноморието оформят един средиземноморски възел, го наричаме, или ринг, пръстен, който дава възможност да се обменя енергия. Тук цифрите са ви дадени за 2008 година в гигаватт часа. И виждате, че има много голяма разпокъсаност на връзките на юга. Те оформят се така около три е, полюса. Махребския е, басейн или кръг който обаче се прекъсва през връзката Либия и Тунис, след това Египет, египетския кръг или полюс и Турция, която е по-интегрирана в, към европейските връзки. И отново се прекъсва там връзката с египетския кръг – с още несинхронизираните връзки през Сирия. А що се отнася до Махребския кръг или полюс, там има връзки между тези три страни и Испания. Далекопроводи е, към Марокко и Испания – и също взаимни системни връзки, които дават възможност за обмен между марок, Алжир и Тунис. Има връзка с Либия, но е много слаба. Тоест в момента тя функционира много зле. по отношение на турския кръг има три връзки там с Гърция и България. И е, синхрона между връзките за пренос на електроелектричество между, електричество между Турция, Гърция и България съществува. В момента се изгражда тази синхронизация. 2012 ще бъде приключена. И изискванията са тази е, синхронизация да даде възможност да се прекъсне е, връзката с Сирия. Така че в 2012 през е, Турция да може да се търси и връзка с останалата част от Средиземноморието. Това е схемата карта, която ви показва позицията на Египет. Тя, той има стратегическа позиция. Първо е много голяма страна, 85 милиона население, което нараства много бързо, с много сериозно потребление на, енерги... на енергия, с пълен енергия, структура на енергопотреблението и е, те също имат нужда от е, доставка на енергия. А те могат да доставят енергия от е, басейна на Нил, от Етиопия също, но там проблем е връзката Египет-Етиопия. Има възможност да се черпи енергия от страните в залива, но там също има проблеми защото може би връзките просто не са достатъчни. Египет нара... Е, отбелязва ръст, е, много сериозен ръст, е, включително и на населението, и потреблението на енергия ще се увеличи многократно. И именно този демографски ръст се отразява и на развитието на градските зони, където е проблем и доставането на вода. А това доставане на вода пък съответно изисква голямо потребление на енергия. Страните от Махреб, трите страни, имат много сериозни перспективи за развитие в региона. Е, имат е, отроени са им връзките с Испания, имат е, връзка с Италия. Има проекти, които са много напреднали Еумет с Италия. Този проект ще приключи в 2016. Има и по-дългосрочни проекти между Алжир и Италия, през Сърдиния, които все още са на чертожната дъска, така да се каже. Но се търси и интегриране на пазара между Марокко, Алжир и Туниса. Там се работи по един европейски е, проект за интегриране на махребския пазар към европейския. От преди една година започна е, този проект за интеграция на трите страни и е, министрите на трите страни се срещнаха в присъствието на съответни представители на Европейския съюз Имаше срещи през Брюксел миналата година, октомври и сега скоро столицата на Алжир. Средоземноморския план за слънчева енергия има за цел да развие производство на слънчева енергия, което ще е един от възможните решения на е, нарасналото потребление на енергия в тези страни. 20 гигавата се предвиждат да бъдат е, допълнително произведени от е, възобновяеми източници посредством фотоволтаици. С е, концентрирана слънчева енергия, а и с вятърна енергия – се пак в тези страни възможността да се произвежда енергия от, с ветрогенератори е много варираща. Има възможности за това да се направи в Тунис, а в другите не е толкова. Също този план за слънчева енергия има за цел да постигне елемент на конвергенция, т.е. да участват и частни интереси в е, проекта, така че частни инвеститори да могат да подкрепят този проект. Тоест, тенденцията е да се разработи един интегриран пазар Европейски съюз Средиземноморието. Защото така, че част от тази слънчева енергия да може да достига и до Европа. Което, разбира се, предполага да се решат и всички оставащи проблеми с произвеждането на слънчева енергия, а именно това, че тя не се произвежда непрекъснато. Слънцето не грее по цели 24 часа. Тоест трябва да се търси начин да се съхранява евентуално енергията, която е произведена през деня. Инициативата германска инициатива, така наречената Desert Tech 2, е, индустриална инициатива Дезертек. Започна през 2009, малко след е, Европейската директива за, възстановя... за възобновяеми енергии. Много амбициозна инициатива която предвижда да се произвежда стотина гигавакта до 2050 година с едни инвестиции, които първоначално се оценяваха на 400 милиарда евро. Развива се е, е, една област в пустинята, защото там може да се произвежда доста рентабилно енергия. Но тази енергия трябва да може да бъде транспортирана, пренесена по съответната инфраструктура, за да може да бъде изнасена към Европа. И е, така наречения консорциум Медгрид, е, това е френска инициатива от е, не много отдавна, преди няколко месеца се финализира е, създаването на MedGrid. Е, направено бе проучване за това как могат да се създадат е, далекопроводи. И първите резултати от тази инициатива ще ги видим през 2013. Това е проучването за дали е възможен този проект. Друг много важен аспект от, е, за европейската политика и за развитието на енергетиката в тези южни страни е, е разработването на темата за енергийната ефективност. Енергийната ефективност постига доста резултати на север, но в южните страни този напредък не е толкова видим. Така че съществени усилия все още трябва да бъдат е, направени в южните страни. А, именно да се работи за законодателство в тази област. Е, Марокко, Тунис, Йордания, Израел също е, смятат да вървят в тази посока. И на къде се движим в края на кращата с развитието на енергетиката? Целта е да се постигне една супер мрежа между европейските страни и страните от Близкия изток и Северна Африка. Като тази супер мрежа ще използва и е, слънчевата енергия в юга, за да с цел да може тя да бъде пренесена през морето и да има директна връзка с европейската мрежа и да отвои, трои, отруи даже възможността за пренос през Гибралтар. Става дума за далекопроводи под високо напрежение – които ще бъдат така, основни възли на енергоразпределителната система. И е, целта е да се даде възможност на тази е, енергия от е, възобновяеми източници, която не се произвежда непрекъснато, по-скоро слънчева, отколкото вятърна, но и вятърна, защото има, има възможност на места да се произвежда и вятърна енергия в Суец и в страните от залива. Та трябва да има възможност тази енергия, която се не е постоянно произвеждана, да бъде интегрирана в, към европейската мрежа, да бъде подавана. Ето, виждате тук възлите или кръговете, които показват различните връзки от юг към север, примерно между Италия и съседните страни. Италия всъщност обменя много енергия и внася много енергия. Сега преминаваме към темата за гъста. Oui, euh, alors pour le, pour le gaz, les, les, les problèmes sont tout à fait différents parce que comme on l'a vu pour l'électricité, euh, е, Както стана дума и с електричеството, има е, проблеми и за производството при електричеството и за преноса, докато в, е, по отношение на газа има възможности за съхраняване и всъщност основният проблем е проблема с преноса и сигурността на доставките. Ето пак една интересна карта, защото тук ви се показва къде е влиянието на основните износители на газ към Европа. Голямата оранжево петно в дясно е Русия, зеленото на запад е Алжир е, и е, синият цвят показва е, вноса от Норвегия, Холандия. Разбира се, Русия е много впечатлителна като доставчик, тя е най-големия доставчик на газ в Европа. Картата не е съвсем точна, защото всъщност виждате, че тук изглежда, че Италия изцяло се снабдява от Русия, но не е точно така. От Алжир те получават също газ. Откъде идва? От юг газа. Е, има газопроводи които минават през Средоземноморието, а също и през, към Италия. В момента има три газопровода, които вли... свързват Алжир и Италия. През Марокко има един към Испания, а другия а, през Алжир стига до Италия през Сицилия и третия, най-вдясно, най-новия, който е, предоставя газ от Ливия. Два проекта в момента са в процес на разработване, но още не са в експлоатация. Един е за Испания през Алжир. Положени са тръби, но още не е в не, не се експлуатира тръбопровода, защото поради кризата всъщност испанците нямат клиенти за гъста. Има и друг проект през Сардиния за свързване на Италия. Основните проблеми ние сме очертали три основни такива проблема. Са първо да се осигури основната цел, а именно сигурност на доставките. Абсолютно необходимо е да се търси сигурност на доставките, защото все повече газ ще бъде внасен включително и в Южна Европа, виждат, коментирахме вече, че 95% от е, нуждите в потребление на газ там идват от внос. Така че трябва да се търси и е, реално диверсифициране на източниците на доставки. Тъй като е, има е, достатъчно технически е, разработки, е, транс... газ се внася и по газопроводи, но вече и в течнена форма. И и има създаден съответен капацитет. Около 15 страни е, доставят газ в Европа, докато през 80-те страни те бяха много по-малко, освен големите четири Русия и така нататък. Та, дизерфи, диверсификацията на вноса вече е в ход, но все пак потреблението ще расте, макар че може би не с такива темпове, каквито се случваше до момента, в Европа има и комбинирани централи за производство на електричество и отопление, но дори да не се очаква, че вноса на газ ще нараства толкова много, в края на краищата вноса ще расте и трябва да се търсят и източници от юг и да се стига също и до Ирак и е, по-нататъка, защото това е един от потенциалните източници за доставки. Ето тук виждате проектите е, за пренос на природен газ от е, изток към Европа. Проблема е две голем, два големи проекта имате. Червения е на Буко, това е проект подкрепен от Европейския съюз с цел да доставя газ или от е, Азербайджан, или от Ирак, или Иран, ако разбира се политическата обстоятелства позволява това, до източна и централна Европа за да стигнат до Баумгартен между Австрия и Унгария. Този проект е по-стар, а от две години съществува един руско-италиански проект с цел да се изгради един тръбопровод през Черно море, през България – и още два а, други проекта съществуват между Гърция и Италия, пак за гар, газ от Азербайджан и оттам да върви към Северна Европа. Та, не е проблем липсата на проекти, а въпросът е как ще се развият те, защото Набуко и Южен поток с проекти, от които само един от тях всъщност може да доставя цялото търсене допълнително на газ в Европа. И е, проблема е, е чисто стратегически. И то е сериозен проблем. Набуко, това е проекта, който според мен по, има по-голям смисъл, Набуко е, може само по себе си да доставя всичкото необходимо количество газ. А Русия, която е основен доставчик, започва с проекта Южен поток. Така че да предотврати възможността в Европа да стига газ от Ирак или Азербайджан. Въпросите са стратегически, не мисля, поне доколкото знам, още решения твърде не са взети. И въпросът е дали ще се търси действително диверсификация на доставките от реални източници – защото тези проекти именно ще дадат възможност за това, или ще се върви към статуквото. Втория проблем, е, с който се сблъсква Европа, е да се... Добре, добре е да има сигурност на доставки, но трябва да се има предвид и какво могат да доставят страните производителки. Това е елемент, който до този момент не бе отчитан. Тоест, южните страни също се развиват и трябва да им се помага. В този момент това са страните от залива, които са силно населени които отбелязват свой економически ръст, ръст на населението, включително това се случва и в Египет и в Алжир и имат съответно по-засилено потребление. Тоест, от две години съвсем ясно се наблюдава тенденция да се развива изключително много и вътрешното потребление. И тези страни вече имат дилемата дали да правят оферти за износ към Европа или да си е, работят за собственото домашно развитие, защото не винаги могат да изпълняват и двете търсени. И сега именно тези политически конфликти се оказват в това отношение изключително важни, защото ако има недостиг на енергия, там могат да се засилят и вътрешните социални конфликти. В Египет, например, през 2008 замрази всички изно, всеки износ на газ не само към Европа, но и към съседите си. Към Йордания, Сирия, Ливан, а също и към Алжир. Алжир има политика Чували сте вече и за техния министр формулирана политика, по-консервативна, по-ориентирана към износ. И ние това, което европейците си представяме, че ще можем да имаме като доставки от тези страни, трябва да си дадем сметка, че е, тези страни имат и собствени вътрешни проблеми, които трябва да задоволяват. И тук сега малко повече технически въпроси. Потенциалните е, доставчици и настоящите доставчици на газ. Първо, трябва да се разработи индустрия, която да бъде обърната към из... износ и освен това да осигурява дългосрочен, дългосрочни доставки, За това трябва да се търси връзка между дългосрочни договори и анексиране на цените на газа и петрол. Защото Обикновено цените на газа са свързани с цените на петрола. все по-малко са находищата, където има находища на чист газ. Обикновено те са свързани с петрола и съответно и цените. И операторите в е, страните от е, Южното Средиземноморие и международните оператори не са склонни да правят големи инвестиции в разработване на газови находища, освен ако не са сигурни, че ще имат доходи, сравними с доходите от петрол. За това, за съжаление, това не е съвсем логично, но все пак е, е необходимо да се търси в дългосрочните договори връзка между цените на газа и цените на петрола. Макар и цените на газа да са по-низки. À long terme, vous le comprenez, c'est parce qu'il faut de la visibilité, il faut de la prédictabilité. Естествено, трябва да осигурим предвидимост на нещата, тъй като фирмите, които се занимават с газодобив, не винаги са готови да правят инвестиции, ако договорите им са с краткосрочни. това е логично. Сега някои препоръки на базата на представения ви анализ за електроенергията и енергийната ефективност. Тук препоръчваме да се окаже подкрепа на Центъра за възобновяеми енергоисточници, както и на енергийната е, ефективност в Марокко. Има съответната организация, има и в други страни такива тенденции. А в Египет, например, е създадена агенция за енергийна ефективност, каквато има примерно и в Йордания. Друга препоръка разширяване на механизмът Елена – това е механизмът за местно оказване на подкрепа в е, енергийната област. Препоръчваме разширяваме не към страните от Южното Средиземноморие. Тогава вече и Европейската е, банка за възстановяване и развитие ще може да участва. Друга препоръка – регионално сътрудничество – Съществуват стратегически партньорства, които могат, т.е. би могло да се създадат е, стратегически партньорства, примерно с Магреб, което би имало повече смисъл, отколкото да се води политика на Европейския съюз по-отделно с всяка страна. Нека да ги съберем в нещо като пулове. По този начин и разпоредбите в тази област ще бъдат по едини и ще могат да бъдат по-адаптирани към европейските разпоредби. Засиленото регионално сътрудничество, освен това, ще даде възможност за експлоатация на възобновяеми енергоистичници, защото по с сплутени усилия е по-лесно. Още една препоръка за ядрената енергия. Знам колко е остър дебата по този въпрос в момент, но страните от Южното Средиземноморие продължават да държат на този вид енергия. Египет планира строителството на 8 аеца. Това беше преди Фукушима. Сега не знам как стоят нещата. Не знам как са се повлияли, но всеки случай първия АЕЦ трябваше да бъде завършен през 2019 година. Сега въпрос е дали Египет ще ревизира тази своя програма и дали наистина ще тръгне по пътя на масирана ядрена енергетика. В Марокко има национален план, например за използване на вятърна енергия и въпреки това има планове за е, покриване на 7% от е, енергийните потребности от е, атомни електроцентрали. С други думи, тук винаги трябва да се обръща внимание и на аспектите на сигурността в рамките на консултации с такива държави. Проблемът е много комплексен за онези, които ще вървят по пътя на атомната енергия. Природния газ. Е, Достатъчно пространно изложих темата. Мисля, че трябва да се отправят три основни препоръки. Първо, диверсификация. Това го подчертах. Диверсификация на доставките. На второ място, подкрепа, сериозна подкрепа на проекти, които могат да допринесат за диверсификация на източниците на доставки. Сега имаме исторически партньори като Русия. Ролята на тази страна е изключително силна, но е важно да се подкрепи и Южният коридор, който води от Турция по посока Западна Европа към Средна и Източна Европа. Това е един важен пояс, както и другия пояс през Гърция за Италия. Това са проекти, които Европа би трябвало да подкрепи устойчиво. като разбира се трябва да се помисли под каква точно форма ще стане това. Но фактът, че в Европейския съюз няма обща енергийна политика, води до това различните действащи лица и фактори да работят разнопосочно. Тъй, че би било разумно да има орган на ниво Европейски съюз, който да се занимава с енергетиката изобщо, защото докато Европейският съюз няма обща енергийна политика с общ орган, който да я провежда, няма да бъдем в състояние да гарантираме сигурността на доставките реално. Какви мерки могат да се вземат вътре в Европейския съюз? неодавнашните закони, които бяха приети, са добра отправна точка. последните актове, които бяха прияти, бяха и много добре обмислени. а пък на базата на тези актове се, следва да се вземат мерки, част от които са задължителни. Като тук най-важното е да се преодолеят проблеми, възникнали в самия Европейски съюз. Например, транспортиране на природен газ. Има редица мерки, които могат да се вземат в самата Европа за да можем да се подготвим за евентуално, евентуална ситуация за напрекъснати доставки, като причината е, би била извън Европа. И така, Говорих за необходимостта от диверсификация. В това отношение би било необходимо процедурите за вземане на решения по отношение на големи проекти, например газопроводи, както и по отношение на други инфраструктурни проекти, да се вземат така, че да се изграждат цялостни инфраструктури. Ако се планира добре, можем да имаме газопроводи, които да ни спестят доста неща. Ако успеем за 5 години да реализираме такъв газопровод, би било много добре и би предпоставлявало много голям напредък. В Франция има процедура, в рамките на която трябва да е декларира дали даден проект е така публично рентабилен. Може би подобна една такава процедура би била разумна и в нашите случаи. На трето място тук вече темата е по-скоро политическа, не техническа. А просто трябва да се примирим. Пазарът не може да се справи с всичко. Той не решава всички проблеми. Вглеждайки се в европейските законодателни текстове, понякога оставаме с впечатлението, че е, пазарът може да регулира всичко автоматично. Но енергетиката е от стратегическо значение и не можем да наливаме е, инвестиции в инфраструктурните проекти, след което да предоставим всичко на пазара. Има опити да се преодолеят подобни проблеми. Смятам, че е средно и дългосрочното планиране в енергийната политика на европейско ниво трябва да се подобри съществено. Спомням си 70-те години във Франция беше направен опит за по-добро планиране в областта на енергетиката и то успешно. Смятам, че и на европейско ниво е разумно да се прави такова нещо. Смятам, че Европа трябва да се замисли дали когато става въпрос за толкова стратегически важни проекти, да няма централно управление. електричеството и газа. Цените на електричеството са подпомагани, много по-низки са от това, което трябва да бъде. Трябва да се постигне едно здраво, смислено управление на сектора и трябва да се търси и конвергенции на енергийните политики. Реформата свързана с управление на база на търсенето, трябва да върви в посока положително развитие. Oui, enfin, juste, oui, quelques mots sur le, enfin, on a déjà parlé dans des issues, par conséquent, c'est няколко думи за последиците, които коментирахме вече. Значи, търси се интеграция в рамките на енергийния пазар на самите е, страни от Южното Средоземноморие. Това е трудно, защото трудно по исторически причини в е, Махреб и е, примерно страни, които са по-богати и други, които не са. А също Алжир, примерно, има източници на газ и би могла да предоставя газ и на Мороко, и на други страни, и на Тунис, но Марокко всъщност не се развива, не развива исто, инфраструктура за гъста, съответно не развива и възможности за пренос. Нямат и търговски контракти с Алжир. А, що се отнася до Тунис, има неголеми договори търговски, но твърде ограничено е количеството, което Тунис закупува от Алжир. Тоест, има резон да има сътрудничество, но то зависи от политически проблеми, които за момента не са решени. В Машрек, благодарение на Европейския съюз, се развива проект за план за развитие на газовата инфраструктура – като целта е да се засилят връзките между четирите страни е, по отношение на газа, също да се даде възможност да стига той до Турция и оттам нататък. Но проблема е, че основният доставчик е Египет и той за сега е замразил износа на газ. Е, така че и така наречения главен план за газа за момента не действа и е, тръбопровода между Египет, Ливан, Алжир също не, не изпълнението му не върви. Той функционира на много малко процент от капацитета си. Надяваме се, че кризата ще се реши по положителен начин, а също и проблемите с Сирия ще се решат. И последният кръг от препоръки е свързана с засилване на европейския капацитет за управление на и за създаване на проекти за Средиземноморието. От една страна трябва да се направи така, че плана за слънчева енергия за Средоземноморието е управляван адекватно. Има предложения, които могат да се реализират, а именно управление на базата на заинтересовани страни, комисията, Европейската комисия, секретарията от Барцелона. А също трябва да се е, направи и анализ за е, възможностите за затваряне на известния електрически пояс на Средиземноморието, т.е. какви ще бъдат последиците. Е, към, от економическа и екологична гледна точка. Извинете ни, че толкова дълго време отнехме. С това приключваме и ви благодарим. Благодаря ви за наистина много подробното изложение. Не знам в такъв случай дали имате въпроси. Или получихте вече отговор на всичките си въпроси. Госпожа Мадурел не е тук, но нямаме време да я изчакаме. Госпожа Кростет. Действително, много беше интересно представането. И видяхме колко крех, всички са представители колко крехка е политическата стабилност в тези страни. И за това и ние трябва да помислим за нашите идеи за подсилване на независим... енерги... енергийната независимост на Европейския съюз. Äh, Благодаря ви за коментар, колега. Проблемът е свързан не само с зависимостта от енергийни доставки, винаги се оплакваме от зависимостта от доставки от Русия, тъй като такава зависимост може да възникне когато и да било. Въпросът е свързан и с инвестиции от страна на Европейския съюз, тъй като изграждането на такива тръбопроводи е изключително сложно от техническа гледна точка например поради дълбочината на морето. Процесът е сложен, необходими са значителни инвестиции, необходимо е и доста време за, за такива строителни проекти. Колегата Мадурел също искаше да зададе въпрос. Имате думата. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група, първо искам да благодаря на гостите ни. Благодаря ви за извършената работа, както и за това, че се отзовахте на поканата ни. Вашия доклад е, според мен, изключително добър и обстоен. Аз подробно се запознах с него и мисля, че ще ни бъде от особена полза в работата ни. Интересуват ме редица въпроси, най-вече във връзка с изчерпателните препоръки, които ни дадохте. Направихте препоръка за енергийната ефективност, в това число и за енергийната ефективност в Южното Средиземноморие. Особено като се има предвид промяната на демографските структури там, темата за енергийната ефективност може да има въздействие върху Европейския съюз. Говорихте и за инициативата Елена. за стратегическото планиране и други. Искам да поставя два въпроса, свързани с геополитическия контекст, а след това ще направя един коментар. Въпросите ми са следните. Първо, в заключенията, глава 2, се съдържа една формулировка, според която когато има слаби или няма никакви хоризонтални отношения с Южното Средиземноморие, може да се установят вертикални връзки между севера и юга аз разбирам това последния начин. Интеграцията винаги води до стабилност и сигурност. Добре е за севера, ако на юг може да се установят стабилност и сигурност. В противен случай на риск е изложена нашата сигурност. Интеграцията вече е показала своите предимства Общият процес на интеграция води до економическа и социална интеграция. На друго място в текста говорите за връзките с Алжир. Опоменавате, че трябва да продължим работата по установяването на стабилни отношения с Алжир. Но това е погрешно, тъй като вече има връзки с Алжир, Марокко и Тунис. Опоменавате, че все още не е установено достатъчно сътрудничество как ще прокоментирате това. Една бележка за газа. Според вас проблемът на Иберийския полуостров са липсващите клиенти. В случай, че там се правят доставки от Африка. Но според мен проблемът на Иберийския полуостров, или поне доколкото разбирам, е свързаността на системите му с системите на Франция. Това въжи както за газа, така и за електроенергията. Когато някъде има затруднения с доставките, това се отразява върху Централна Европа. Вчера представителят на комисията също постави този проблем. Благодаря. Имате думата за отговор. Мисля, че моят колега ще отговори сега. Що се отнася до а, връзките, а, хоризонталните връзки и разликата с вертикалните, действително това е проблем махребските страни, примерно техните економически връзки са много малки. 0,3%. Огромна част от търговски им обмен е с Европа. Така че за регионалните асоциации, всъщност там най-слабо е развитието. Така че си струва да положим усилия в това отношение. И е, засилването на тези регионални връзки ще даде възможност да има и по-силни е, и надежни връзки с Европейския съюз. Т.е. ще се създава регионален просперитет. А когато се отнасяме към тези страни на регионален принцип, това също е много важно. Не бива, примерно, да се имаме отношения с Алжир като изолирана страна, а по-скоро като част от този регион. И да имаме предвид и Марокко и Тунис. А, за момента, като че ли ние ги изолираме или се отнасяме към тях изолирано. Изолирано. Тези е, страни са на път да създадат много сериозни енергийни връзки и ние трябва да ги подкрепяме. Има проект за интегриране на енергийния пазар на Магреба и е, този проект е финансиран от Европейския съюз, трябва би следвало да бъде управляван до един момент, е, защото в момента, в който приключи европейската помощ, е, до, минали, до юни миналата година имаше техническа помощ, проекта продължава да се развива и трите страни го наричат с името му, което съществуваше, когато бе проект на Европейския съюз. Тоест има ясна политическа воля да се върви към интеграция регионална на енергийните пазари. Що се отнася до връзките с Испания и Франция, ясно е, че те трябва да бъдат засилени, както за обмен на електроенергия, има изследвания в това отношение, но и по отношение на газа. Давам думата на колегата. Да, действително. Това не е ключова точка, но е много важна. Защото Испания имаше едно много особено място в Европа. Бе из страна която отбеляза най-голямо развитие на инфраструктура за газ, с терминали, с хранилища за матан и така нататък. Но оттам нататък тя няма връзка с Франция, например. И това е на път да се промени благодарение на европейските програми програма за развитие на е, района. Десетки милиони евро ще се отделят за, за, за изграждане на инфраструктурата, е, газовата инфраструктура в Иберийския полуостров като целта е вече да се получи възможност за двупосочен поток, т.е. Испания да зарежда Франция, но и Испания да се ползва от Франция. Да може Испания да подава газ, е, който идва от Алжир, главно от Алжир. Това е един елемент от стратегията, който е много добър. А после или Испания, или Португалия, или Франция трябва да могат да се възползват от е, конюнктурата, в смисъл да могат да осигуряват е, захранване на съседни страни, ако е необходимо. Италия през 2009 и 2010 година се озова в много трудно положение, защото договорите за газ бяха много вързани с конюнктурата, докато Испания нямаше такива проблеми. И да коментирам и вашата бележка. Преди малко говорих за необходимостта да се засиля, да се ускорят процедурите за изграждане на газопроводи както в рамките на Европа, но така и тези, които излизат извън Европа. много интересно е, че като разгледаме две страни, които са съвсем близки географски и по енергопотребление и население, Испания и Италия, е, Смайващото е, че Испания в рамките на 10-12 години е построила много големи капацитети и много бързо и ефикасно е построила тези терминали, които вече оперират и тя стана един голям доставчик на газ. А един от ключовите фактори, които даде, дадаха възможност да се създаде тази инфраструктура, е това, че регионите в Испания си дадоха сметка, че е необходимо да се изградат тези мощности и ангажираха, разбира се, и частни инвеститори и се получи едно много, един много положителен резултат. А в Италия там операторите се борят да построят терминали, но напълно неуспешно. И още по-неуспешно, като се сравни с резултатите на Испания. Защо? Защото в Италия процедурите не дават възможност да се развива този тип инфраструктура. Та, всяка страна е суверена, но ако има възможност да се изгради една система, която дава възможност, когато става дума за ключови инфра... структури, да могат процесите за изграждане на подобна инфраструктура да се движат по-бързо, това ще е, подпомогне много енергийната политика на Европа. И още малко коментари на госпожа депутатката е цитирано името. Проблема за газа е че нивото на зависимост или независимост на Европа е прекалено, защото и резервите се изчерпват. Тоест не е проблема да се търсят доставки, доставчици на газ, а от Европа да се търси сигурност на доставките извън Европа. И по-скоро Набуко трябва да е предпочитания проект, а не Южен поток, но това е моето мнение лично. И от една страна е необходимост да се прави това, друго, от друга страна има възможност да се направи. Така че е, да се търси диверсификация и да се отчита и вътрешните нужди на, по... на страните потенциални доставчици на газ, защото техните нужди в близко бъдеще ще се развият изключително много. Това е много важно. Благодаря за тези отговори. Сега ще трябва да спрем, защото пред вратата чакат двама министри, а ние пресрочваме благодаря за изложената информация, благодаря за възможността да зададем въпроси. И сега преминаваме към следващата точка. Цак, цак. bin zufrieden. Oh, Entschuldigung. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, нека да кажем добре дошъл сред нас на нашия гост. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Предвидели сме един час. Нека да го оплътним добре. За мен наистина е радост и чест да ви представя двама министри от унгарското правителство а, добре дошли сред нас. Как да постъпим? Кой ще е първи? Господин Чевалвай, никога няма да науча вашите имена. Ако искате, започвайте. Благодаря. Аз съм свикнал да ми бъркат името. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, за мен е удоволствие да се отзова на поканата ви и да ви докладвам за резултатите от унгарското председателство, постигнати през изминалите малко по-малко от 180 дни. Нека първо благодаря на всички членове на тази комисия за съдействието, което ни оказаха при изпълнението на много тежките ни трудни задачи. Европа премина през бурен период. Мисля, че няма нужда да се спирам по-отделно върху събитията от изминалите месеци. Според мен, унгарското председателство успя да събуди Европа в много отношения. Преди около два месеца аз пак бях тук в Брюксел. Тогава един а, господин Савиер Роле, който работи на Лондонската фондова борса, заяви, че Европа трябва да се събуди. През изминалите 10 години прекалено лесно се отпускаха кредити и хората станаха прекалено мързеливи. Със сигурност проблемите на Европа в този ред на мисли бяха финансови. Но мисля, че трябва да предприеме мерки и отвъд мерките за спасяване на економиките – В пресата има много коментари за управлението при економическа криза и други мерки насочени към финансите. Но едни такива мерки не разкриват работни места, не увеличават производителността и не водят до растеж. Така че нуждаем се и от действия насочени към конкурентоспособността, към създаването на среда, която да насърчава предприятията и разкриването на работни места. Така че основният въпрос е как да разкрием работни места, които да поставим и в основата на растежа. Във връзка с това има четири ключови аспекта. Първо, бизнесът се нуждае от един по-единен пазар. Т.е. трябва да намалим фрагментирането на пазара в Европа. Второ, трябва да се намалят бюрократичните ограничения, да се облегчи административната тежест. На трето място трябва да осигурим на бизнеса адекватен достъп до финансиране. Четвърто, Предприятията и дружествата се нуждаят от благоприятна среда, така че да могат да развият своя новаторски потенциал. Нека се спра върху първия аспект. По-активно изграждане на вътрешния пазар и намаляване на фрагментирането на пазара. Мисля, че едно от основните постижения на унгарското председателство – бе законодателният акт за единния пазар, който бе одобрен през месец май. Този акт начерта и посоката, в която ще поемем през следващите месеци. Това е една пътна карта, основаваща се на 12 приоритета. Кои са трите основни предизвикателства пред вътрешния пазар? Едното е така нареченото предизвикателство Монти – т.е. не само единният пазар, но и политиката по отношение на него е фрагментирана. Действат много различни комисии. Второто предизвикателство е свързано с популяризирането на единия пазар сред обществеността. Когато говорим за механизмите на единия пазар, употребяваме едни и същи фрази, като ограничения, затруднения, изграждане на вътрешния пазар. Много често езикът ни е прекалено технически и гражданите не го разбират. А и не мисля, че ако се концентрираме единствено върху проблемите, ще можем да решим въпроса с единия пазар. Нуждаем се от обща единна стратегия, от обща платформа за действие. Във връзка с това с радост отбелязвам и напредъка, постигнат от унгарското председателство в посока към актуализиране и задълбочаване на единния пазар. Не бива да забравяме, че той е едно от основните постижения на Европейския съюз и едно от основните конкурентни предимства на Европа. Единият вътрешен пазар води до новаторство. Има пряка връзка между единия пазар и новаторството. Колкото по-голям е единият пазар, толкова по-рентабилни са инвестициите в новаторството. Ще ви дам за пример Унгария, малка страна с 10 милиона жители. Ако в Унгария може да се инвестира в новаторство и в пазара на страната, с известна рентабилност, то още по-голяма е рентабилността на ниво Европейски съюз, който е с 500 милиона жители. За да насърчим новаторството, трябва да насърчим конкурентоспособността. Но да се върна на пряката връзка между новаторството и единния вътрешен пазар. Според мен, насърчаването на единния вътрешен пазар води и до насърчаване на новаторството. Господин Роле заяви преди време, че Европа спи. През изминалото десетилетие, според мен, новаторството не бе в центъра на вниманието ни. Мисля, че трябва да направим съществени промени в тази област. Ще ви цитирам едно изявление от преди три месеца Тогава бе посочено, че трябва да се конкурираме да сме пред останалите страни в света в областта на образованието и новаторството. Трябва да изпреварим света в тези области. А все още имаме доста пропуски в областта на научно-изследователската и развойната дейност все още има разлики в развитието между Европейския съюз, Съединените щати и Япония. Статистическите данни сочат, че в Япония всяка година инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност като процент от БВП се увеличават с процент и половина. Имаме амбициозни планове, като например 3% интензитет на научно-изследователската и развойна дейност. Ако погледнем последните данни от националните програми, то размерът на инвестициите не е толкова голям, той е малко под 3%. Трябва да инвестираме и в капацитет за научно-изследователска дейност, както и да постигнем по-голямо равенство между половете в тази област. Изявлението от преди три месеца, което ви цитирах, не е нищо ново. Винаги сме знаели, че знанието, образованието са сред конкурентните предимства на Европа това с радост ще отбележа, че унгарското председателство успя да постигне значителен напредък. На 9 марта съветът за конкурентоспособност даде зелена светлина за засилено сътрудничество. В тази област. На 10 декември бе проведено заседание, на което обаче не бе постигнат окончателен компромис. По отношение на един европейски патент, 12 държави се обявиха против. Междувременно 25 държави а, изявиха съгласие да участват в, в тази схема. На пресконференцията след постигането на това споразумение отбелязах, че това е исторически момент. Процесът а, е много дълъг. Вече от а, 15 години очакваме въвеждането на единна система за европейски патент – на 27 юни ще се проведе заседание на съвета. Надявам се там да постигнем политическо споразумение по този въпрос. Патентите са от значение. Въвеждането на единна система за издаване на патенти е не само по-сигурна и по-ефтина, тя е и фактор за привличане на инвестиции от частния сектор в областта на новаторските технологии. Надявам се, че в скоро време такава система на един европейски патент ще може да бъде въведена. Новаторството, научно-изследователската и развойната дейност. Това са области, в които се стремихме основно към постигането на обща стратегическа рамка. Бе издадено съобщение за средносрочния преглед на седма рамкова програма. Стъпка по стъпка се приближаваме към общата стратегическа рамка. Тя се основава на много по-хармонизирано, по-структурирано разходване на средствата трябва да обединим усилията си в областта на научно-изследователската и развойната дейност, за да можем да се изправим и пред социалните предизвикателства и да укрепим конкурентоспособността на Европейския съюз. За всичко това жизнено се нуждаем от науката и развойната дейност. Нуждаем се и от общата стратегическа рамка, която споменах. С няколко думи ще се спра върху малките и средните предприятия. Бе извършен средносрочен преглед на законодателния акт за малкия бизнес. Това бе една значителна стъпка. Пулката, която си извлякох от работата в тази област е, че понякога трябва да сме по-активни, за да заемат малките и средни предприятия по-приоритетно място в политическата ни програма. Насърчаването на тяхното развитие допринася значително и за намаляването на административната тежест върху дружествата – Постигнахме много значителни резултати по отношение на така наречените микроструктури. В тях могат да се обединяват повече малки компании. Инициативата за суровините също бе важна част от работата ни. За пръв път в историята се споразумяхме и около заключения за политиката за космическите изследвания. Това бе една много важна стъпка напред към бъдещето. Искам още веднъж да благодаря на всички членове на Европейския парламент за много конструктивния диалог и доброто сътрудничество. Научих много неща по време на председателството ни. Едно от тях е, че в играта винаги участват трима или по-точно три институции – комисията, съветът и парламентът. Съветът числено е по-многоброен с 27-те държави членки Научих също, че ако само един от тези трима играчи дори малко се забави с месец или два, е много трудно да се хармонизира целият процес. Благодаря ви още веднъж за сътрудничеството по време на унгарското председателство. Още една кратка бележка. Мисля, че успяхме да постигнем това, което бе необходимо и възможно – със сигурност и според някои не постигнахме всичко, но според мен унгарското председателство бе много важно с оглед на събуждането на Европа. Нашето мото бе Силна Европа. Надявам се, че през сравнително краткия период на председателството ни Европа стана по-силна. Благодаря ви. Благодарим за изявлението, особено за последните думи. Наистина, Европа е сложна работа. Иска се много усилия от всички страни, много дисциплина, много съобразяване и се надявам, че нещата се получиха добре с вас. Следващия. Eh, Господин председател, уважаеми членове на комисията, днес съм тук, за да ви запозная с етапа, до който стигна общата ни работа по време на а, унгарското председателство, по-специално в областта информация и комуникация. Аз а, съм ви предоставил писмено, писмена справка за резултатите от нашата работа. Времето тече много бързо. А, в началото на януари гостувахме тук в комисията ИТРЕ, за да представим плановете на унгарското председателство за следващото полугодие – тогава бяхме в несложна ситуация, защото Белгийското председателство беше подготвило едни много хубави законодателни досиета за нас, които ние просто възприехме. Унгарското председателство имаше три основни е, така, приоритета – стратегия, спектър и сигурност. Говоря за информацията и комуникациите. Преди всичко, е, за да се приложи цифровата, цифровизацията на европейско ниво. Дневният ред за, стр... за цифро, цифровизацията е много важна част от Европейската стратегия 2020. Приемането на цифровия дневен ред и неговото осъществяване се явява част от повишаването на конкурентоспособността на Европа, държавите членки и отделните им граждани. За нас беше много важно да обединим да, националните стратегии, свързани с цифровия дневен ред. Именно за това на 27 май на съвета по телекомуникация включихме в дневния си ред напредъка по цифровия дневен ред и дадохме възможност на министрите, представители на отделните държави членки да изложат ситуациите в своите страни. Имаше две много важни точки в дневния ред от една страна цели на цифровия дневен ред и най-важни приоритети на ниво Европейски съюз и на ниво национална държава и на второ място осъществяване до 2013 година на достъп за всички до широколентов интернет. В момента в Брюксел се провежда първото общо събрание по цифровизацията, чието участници говорят именно за е, осъществяването на цифровия дневен ред в Европа. Втората ни важна тема беше политиката на спек... в областта на спектъра и, чест... и честотите. Стигнахме до извода, че ни е необходима обща европейска стратегия в областта на честотите, така че да се създадат възможности и там, където до сега не ги е имало. Честотите, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държава са важно благо, важен ресурс, ресурс както от економическа, така и от социална гледна точка. А мобилната комуникация в днешно време е невъзможна без честотите. Бежичен, широколентов интернет, навигация, сигурност, всичко това са честоти Програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър също е много важна за европейската конкурентоспособност. Преди няколко месеца Барак Обама, президентът на САЩ, обяви, че САЩ започват да следват обща широколентова стратегия и тъй като това е много важно, Европа не бива да изостава. Наистина е много важно, колкото може по-бързо Европа да приеме в най-скоро време подобна стратегия. По време на унгарското председателство ние почти успяхме да постигнем консенсус по отношение на радиочастотния спектър на срещата на министрите в областта на телекомуникациите приехме доклад и приехме също така текст, е, текст с цел да постигнем консенсус. Работата ще продължи до края на нашето председателство и тук искам дори да ви спомена, че още утре ще се проведе тристранен диалог във връзка с радиочестотите докладчикът на Европейския парламент, комисията и представители на председателството ще се опитат да намерят консенсус. Що се отнася до сигурността в Европа, в държавите членки на Европейския съюз, днес почти всеки гражданин има GSM, има компютър, мрежите са свързани една с друга и играят изключително важна роля в нашия живот. От друга страна, това дава възможност за достъп до лични данни. Знаете, в последно време имаше доста атаки срещу мрежите, имаше и технически аварии, вследствие на които няколко стотин хиляди граждани просто от днес за утре загубиха личните си данни. На няколко пъти достъпът до интернет пък беше отказван или ограничаван поради технически причини. В това отношение ЕНИСА, Европейската агенция за сигурност на мрежата, е с изключително значение. В началото на мандата си унгарското председателство свари доста голям хаос по отношение на бъдещите планове, а и не можеше да се прогнозира колко дълго ЕНИСА ще може да продължава работата си. В такава обстановка, разбира се, е трудно да се работи. Решихме да изясним ситуацията, и по време на нашето председателство успяхме да удължим мандата на ЕНИСА с 18 месеца. Следващият важен въпрос ще бъде модернизацията на ЕНИСА. Трябва да се определят дефинират бъдещите прерогативи, както и финансирането. В Унгария беше проведена конференция на министрите с участието на всички държави членки. Távközlési miniszterek е на тема защита на критичната инфраструктура успяхме да приемем и заключения на съвета на тази тема. Планът за действие, представен от е, Европейската комисия, беше препотвърден от нас. Електронното управление, това също беше важен момент, важен приоритет на унгарското председателство, защото целта на всички ни е да разпространим в Европа услугите в рамките на електронното управление и те да станат достъпни за колкото може повече граждани. Най-важното е на гражданите да се предоставят добри, полезни, надежни услуги, не само на гражданите, а и на фирмите. Не по-малко важно е да се увеличи прозрачността, начина на работа да стане по-ефективен от към разходи. За Европейската програма за сателитна навигация – по време на унгарското председателство направихме една междинна оценка. През март приехме заключение на съвета. А специално за Галилео, подготвихме подготвихме проекто текст за, правител... за публично-частните служби на Галилео. Вчера той беше отсъден, обсъден и на тристранен диалог. И в края на юни ще има много важно гласуване тук при вас в комисията ИТРЕ. Моята молба е да подкрепите предложението. В началото на унгарското председателство бяхме обещали по-добро, по-интензивно сътрудничество с парламента, по-добър диалог с депутатите и членовете на отделните комисии. Надявам се, че сме успяли. Надявам се, че и вие сте със същото впечатление – и сега ще ми позволите да отправя специална благодарност към някои е, депутати. Господин Ройл, благодаря ви за конструктивното участие в нашата работа. Благодаря на Катрин Траутман и на Пилар де Кастейо, на Гунар Хъкмарк който беше докладчик по една от темите и много добре работи с нас. Благодаря и на унгарските депутати в Европарламента, които също спомогнаха на, за нашето сътрудничество. Благодаря за вниманието и ако имате въпроси, разбира се, с удоволствие ще отговоря. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Äh, Председателят, благодаря и на вас. Но кратко допълнение от моя страна. Работихме с удоволствие и много добре не само с вас, но и с вашите сътрудници, особено с онези, с които по-задълго разговаряхме и се срещахме в рамките на тристранните консултации. За нас бе удоволствие да работим и да разговаряме с тях най-вече и когато имахме различия в позициите си. Някои от нашите колеги бяха в Унгария. Посещението бе много интересно и вдъхновяващо. Поне аз запазих доста добри спомени за това събитие. Благодаря ви. Давам думата на колегите, госпожа Декастия. Благодаря, господин председател. но съвсем накратко искам да благодаря на унгарското председателство за цялата работа по всички теми в нашата комисия. Когато унгарското председателство започна, ние имахме възможност да се срещнем с техните представители. Срещите ни винаги бяха много ползотворни. И когато се сменят председателствата на всеки 6 месеца, нещо, което често се случва, говоря от личен опит, е, че правителството не винаги е наясно с съществуването на Европейския парламент. Те се срещат с комисията а, парламента остава на страна. Но, когато започне самото председателство, съответното правителство започва да става наясно че, с съществуването на парламента и той става все по-видим. Така ние получаваме и нов приятел в е, съвета, защото работиме с това председателство 6 месеца. И ето сега и вие сте наши приятели и съюзници в съвета. Що се отнася до радиочастотите и други политики, с които ще продължим да се занимаваме, това са теми, които ще се решават е, и за напред – е, за тях ние вече сме наясно, че и вашето правителство споделя амбициите на парламент. И още два коментара. Първо, насърчаваме вашите колеги в съвета да направят усилие, защото е, бюджетните линии за средствата за научни проекти ИТЕР, Галилео, моля ви, нека да си останат отделни бюджетни линии, а не да влязат в средствата на рамковите програми, защото това ще затрудни много рамковите програми. И второ, опитайте се да постигнете увеличение, да кажа, съществено, да речеме 3%, Барселона през 2002 година прие тази цифра за увеличение 3% в научните изследвания. В Штатите, когато бяха в, на дъното на голяма депресия, отвоиха средствията си за научни изследвания и това е най-сигурният начин да излезе страната от е, депресия. трябва да се получим от опита на Америка и разчитам на вас да ни подкрепите. Gracias, presidente. Bueno, yo también quiero dar las gracias a los dos ministros. Благодаря, колегата Мадурел. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господа министрите, че се отзоваха на поканата ни. Благодаря им и за извършената работа. Ще отправя към вас няколко въпроса. Що се отнася до научно-изследователската дейност, унгарското председателство отдели внимание на упростяването и извършването на оценка на седма рамкова програма. Бяха изготвени два много важни доклада във връзка с това. Трябва да реализираме заключенията от тези доклади. Въпросът ми към председателството е какво смята да предприеме, за да претвори в реалност комисията заключенията от тези доклади. Някои от тези заключения могат да бъдат осъществени веднага, за други трябва да почакаме. Ще говоря и за 3% от БВП, размерът от, на инвестициите в научно-изследователската и развойна дейност, към който се стремим. Важно е, разбира се, да инвестираме в тази област, но тази цел просто бе преписана от Барселонската стратегия и включена в стратегията Европа 2020. Посочете в кои области конкретно постигнахте успех по отношение на постигането на тази цел и кои ваши действия не бяха толкова ефективни? Говорихте и за малките и средни предприятия, за преработването на законодателния акт за малкия бизнес. Това със сигурност е крачка напред. към повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия. Важно е обаче политиките в тази област да се осъществяват последователно. Какво смятате да предприемете на следващ етап? Вторият господин министр също говори за малките и средни предприятия. Постигнати са успехи, например, по програмата за цифровите технологии, но не бяха особено успешни действията за повишаване видимостта в интернет на малките и средни предприятия. Какво остана още да се свърши за другото председателство? Госпожа Кавайо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата министри, които са тук и, за отлично, и да благодаря на унгарското председателство за отличната работа. Аз бях докладчик за интензифициране на научните изследвания. Унгарското председателство разви е, темата работеше с неформални групи в съвета, много в тесен контакт бе с нас и с комисията тази група и считам, че това бе от ключово значение по работата, примерно за финансовия регламент. Тя продължава все още. Надяваме се, че ще успеем да включим в е, регламента за финансите всички изменения, от които имаме нужда, за да успеем да постигнем упростяване на финансовите и административни разпоредби за следващите тур от програми. Унгарското председателство работи с голям ангажимент. За това подчертавам, именно нашето желание да постигнем едни прости, лесни за изпълнение рамкови програми. Благодаря отново и успешна работа. Е Благодаря, господин председател. Благодаря и на господа министрите за това, което казаха днес пред нас. Аз съм съгласен с колегите, които казаха, че унгарското председателство наистина стоя близко до парламента. В буквалния смисъл. Това ли пролича и по факта, че не само представихте програмата си, а и ето имате коража в края на мандата си да а, дойдете и да се отчетете пред нас, така да се каже. Това трябва да се отбележи. От друга страна обаче, унгарското председателство няма от какво да се плаче, плаши, когато правим равносметката на изминалите 6 месеца, защото господин министър Чеф Алвей е прав, наистина времената бяха бурни, но председателството се справи програмата на едно председателство се съставя не от правителствата, а от самия живот. Тъй, че събития си ставаха неочаквано и през изминалите 6 месеца. Например, кризата, но не това е темата ни днес. Тъй като Днес сме тук да, реша, да обсъждаме въпроси, които въпреки огромното предизвикателство и въпреки управлението на кризата, бяха включени в дневния ред и бяха решавани. Създаване на заетост, конкурентоспособност. Също така се даваха отговори за, на отделни моменти от економическата криза. Ако помислим само за областта на информацията, комуникацията, научно-изследователската и развойна дейност. Унгарското председателство наистина направи доста и създаде една добра база за бъдещето. Моите въпроси са свързани именно с тази област, но и с бъдещето, защото работата ни е да гледаме към бъдещето понеже животът не спира. Едно председателство си отива, идва друго. Сега, първият ми въпрос е свързан с информация и телекомуникация, по-специално с политиката в областта на радиочастотния спектър. Това беше важен приоритет на унгарското председателство. Как в бъдеще можем да хармонизираме провеждането на политиката в областта на радиочастотния спектър, като се има предвид, че много от държавите членки имат за съседи граничат с трети държави председателството има известно предложение в това отношение. Сигурно и полското председателство ще направи нещо, но моля отговорете как виждате шансовете. И вторият ми въпрос – научно-изследователска и развойна дейност. В момента тече е, преразглеждането на седмата рамкова програма и се установява, че някои е, научни заведения – в държавите членки е, в недостатъчна степен са освоявали средства. И раз... обяснението им е, че нямат е, подкрепящата инфраструктура. Как, господин министър, е, смятате, че тези все още куцащи институции ще могат да бъдат вкарани в лигата на най-добрите? А, разбира се, че важна роля играят финансовите средства. За това трети въпрос. Как според вас може да се гарантира изключителното финансиране на научно-изследователската и развойната дейност? Господин Оди, аз също се присъединявам към комплиментите на моите колеги към унгарското председателство. Е, въпросът ми не е чак толкова интересен, но институционален. Унгарското председателство приключва първата тройка Испания, Белгия, Унгария по Лисабонския договор. И съвсем накратко, ако може да кажете за вас, представляваше ли интерес този формат на тройката, тези теми, които винаги преминават повече от 6 месеца? Смятате ли, че а, беше полезно и този модел на работа. Председателят, благодаря. Ще дадем на двамата министри около 5 минути, за да отговорят. Имате думата. Благодаря. Бяха ни поставени много въпроси. Благодаря и за коментара ви, че сме установили добра връзка с парламента. Това беше и нашата цел. Нека отговоря на въпроса за 3% от БВП като размер на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност. Поставихме си тази амбициозна цел. За да я постигнем са ни необходими ангажимента, участие и инвестиции. Инвестициите, разбира се, трябва да се направят в научно-изследователската и развойната дейност. Но кой следва да ги извърши? за да могат да се направят инвестиции, трябва да бъде поет ангажимент от промишлеността, тъй като именно промишлеността е моторът за развитието на новаторството. Всички знаем каква е историята на Силиконовата долина в Съединените щати. Тя ни очарова, очаровани историята на един човек, който е успял да постигне толкова огромен успех. И всички мислим, че именно такива истории за успех стоят зад новаторството. Но според мен това не е така. Новаторството се придвижва напред благодарение на редовите изследователи. За да се постигне това участие, трябва промишлеността да инвестира. Но за да може тя да инвестира, трябва да създадем благоприятна регулаторна среда. Нуждаем се от е, инвестиции на ниво Европейски съюз и публично финансиране в държавите членки но за да получим такива, трябва да създадем благоприятна среда за промишлеността. Защо? Защото новаторството все повече използва за свой двигател промишлените отрасли. В какво трябва да се състои участието, върху който се спрях? Участието е равносилно на участие на всички заинтересовани страни, т.е. всички държави членки и всички институции. Всички заинтересовани страни трябва да обединят усилията си. Това стана ясно и от междиния преглед на седмата рамкова програма. Някои държави не участваха в нея в достатъчна степен. Обсъдихме проблема на съвета по конкурентоспособност. Бе организиран и неофициален обяд. на който поканихме трима комисари. Комисар Хан, Гейган Куин uh, uh, и още един ресорен комисар. Обсъдихме въпроса с участието на всички заинтересовани страни и недостатъчното участие на някои държави членки в седма рамкова програма. Така наречените недостатъчно представени, недостатъчно участващи страни са изправени най-вече пред пречки, свързани с инфраструктурата. Трябва да се подобри инфраструктурата, Комисията обеща да проучи въпроса и да ни докладва през есента. 3% от БВП като размер на инвестициите. Това е една добра стойност, но трябва да си осигурим и участието на държавния сектор, наред с участието на промишлените отрасли. А за да създадем благоприятна среда за тях, трябва да създадем благоприятна регулаторна рамка. Трябва да активизираме усилията си за гарантиране на участието на всички държави членки и всички региони. За малките и средни предприятия и законодателния акт за малкия бизнес винаги трябва своевременно да включваме в програмата си въпроса за малките и средни предприятия но трябва малко да променим нагласата си към тях. Нито едно правителство не се отнася отрицателно към малките и средни предприятия. Напротив, въпросът е обаче как да ги стимулираме ще ви цитирам Фриц Шумахер, един британски економист, който твърди, че малките размери са чудесни. Да, и ако съчетаем тези малки размери с силна позиция, наистина ще постигнем много – не, винаги казваме да, малките и средни предприятия са чудесни, но не е достатъчно само да се отнасяме положително към тях. Трябва да им дадем възможност да се развиват. Смятам, че е важно да се осъществяват идеи във връзка с малките и средни предприятия. Проблемът е не в размера им, а в това, че нямат възможност да се наложат за промени в регулаторната рамка. Най-вече по-големите дружества могат да се наложат за това. Упростяването не е никак лесна задача. Благодаря ви за сътрудничеството във връзка с упростяването. До известна степен става дума за упростяване на административните структури, но трябва да постигнем упростяване и на политическо ниво. Във връзка с това е важно да постигнем доверие към политиките. И с това преминавам и към последния въпрос, въпроса за председателството под формата на така нареченото трио. Триото осъществи много добро сътрудничество. по пилотния проект за активно и здравословно остаряване. Редица проекти, по които трите председателства работиха заедно и постигнаха успехи. Второ, не бива да забравяме, че председателството представлява процес. До този момент не се е прилагала тази структура на триото, така че в момента я изпитваме. И още нещо, и това е личното ми мнение. Сътрудничеството между трите председателства испанското, белгийското и унгарското ни дава възможност да решим проблемите си, да си отговорим на въпросите. Миналата година в декларацията от Дебрецен се спряхме на въпроса за това как можем да използваме регионите и клъстерите за насърчаване на новаторството. На тази конференция присъстваха и представител на бившето белгийско и бившето испанско председателство. Трите председателства работят съвместно по много конкретни проекти и участват в един продължителен процес на учене едно от друго, Надявам се, че полското председателство ще се впише в този процес. Е, Благодаря за зададените въпроси. Уважаеми членове на комисията, ще започна с малките и средни предприятия а, е, и решаването на въпроса за тяхното присъствие в интернет. Фактът, че в днешния свят, в днешна Европа, можеш да се свържеш с фирма по интернет, а, ако е, е решаващ въпрос, ако една фирма не може да бъде намерена в интернет, тя просто изпада извън конкуренцията спрямо останалите. Ето защо е изключително важно целите на цифровата, цифровия дневен ред наистина да се изпълнят, като се спазят и поставените срокове. Защото това наистина е област, в който можем да постигнем реален напредък. Приемането на националните стратегии също играе важна роля. Позволете ми да ви обясня унгарския пример – В последно време регистрацията за нови домейни беше много облегчена бюрократично. Така че сега всеки, всяко малко и средно предприятие много лесно може да получи страница в интернет. Ето за това говоря, като, говоря, като казвам бързо осъществяване на целите на цифровия дневен ред. Що се отнася до политическата програма с радио, по отношение на радиочастотния спектър, респективно до това, че има държави членки, които наистина граничат с трети страни. Въпросът е доста актуален и е, включва в себе си доста практически аспекти. Аспекти, които бяха обсъждани през тези 6 месеца. Европейската стратегия в областта на радиочастотния сектор ще бъде приета в най-скоро време. Досието вече е обработено и приключено и смятам, че това ще бъде решаването на решението за проблема, защото се предлага прагматично координиране на радиочастотите. На следващата конференция световна конференция по телекомуникации и радиочестоти ще а, е, а, е, бъдем добре подготвени. Доброто сътрудничество на председателската тройка, понеже някой от вас ме попита. Да, добро сътрудничество беше по време на подготовката. Много добре работихме с белгийските колеги. Приехме от тях много добре подготвени досиета. Сега тази трой ключва, но с бъдещето, бъдещето полско председателство, което ще оглави следващата тройка, вече работим. Разбира се, че до 30 юни ние все още сме активно действащо председателство. Утре, например, ще се проведе тристранен диалог за политиката в областта на радиочастотния спектър. Разбира се, че сме поканили и бъдещото полско председателство. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. И аз още веднъж няма да повтарям. Само ще ви помоля, моля ви кажете едно благодаря от нас и на всичките си сътрудници. Със сигурност ще имаме още много поводи да се виждаме. Смятам, че най-важното е, че оставаме с надеждата, че сега имаме един привърженик, един приятел повече в съвета, защото предстои да решаваме големи проблеми. А всеки, който помага европейските проблеми да се решават бързо и енергично, е добре дошъл. Защото и аз мисля като вас, всичко това е в името на едно положително економическо развитие в Европа. Нека първо да мислим как ще как да тласнем напред економиката, пък после да мислим как да си пречим. Мисля, че това е най-добре.